ситуацията в Ирак. Господин Далаведова, имате думата. Благодаря, председателю. Почитаеми депутати, положението в Ирак, както отбелязахме, е много сериозно. От юни заключенията на съвета на външните работи изрази е, голямата тревога на Европейския съюз, като заклейми нападенията от Ислямската държава Ирак и Леванте. В Ирак има сунитско възстание, което се управлява от различни групи, които са въоръжени, пак сунити и различни племенни групи. Заедно с въоръжените групи, това е една огромна заплаха в Ирак, но не толкова, дори и в Сирия. Има и, и чужди а, войници, които се присъединяват. Това представлява заплаха за Ливан, за Йордания и за Европейския съюз. Влушаването на ситуацията в Ирак се дължи на вътрешни и на външни фактори. Кризата в Сирия даде е, на Ислямска държава в Ирак и Леванта една отправна точка за създаването на така наречената Ислямска държава на сирийска и иракска територия. Така или иначе, имайки предвид това, което се случва сега, не можем да го отдадем само на една терористична идеология. Е, мотивацията на голямата част от въоръжените възстанници се е, дължи на това, че сунитите от много години е, всъщност се бори с шиитите, които са в иракското правителство. Има недоволство, свързано с е, прилагането от страна на правителството на Ирак на политика на прогонване на тези групи, на сунитските групи, нарушаване правата на човека, които се извършват от силите на сигурността, за сигурност. Тази година в Фалуджа и Нермати това са засили. Там имаше демонстрации на местното население, сунити, срещу политиката на правителството, което доведе до насилие между силите на реда, където има шиити най-вече и местни племена. Тази е, ситуация даде на ИСИЛ, Ислямска държава в Ирак и Леванте, е, една възможност да проведе една офанзива на иракска територия, която стана през юни. Е, ефикасността на тази офанзива всъщност е, завари международната общност на Всички политически и религиозни лидери в Ирак споделят отговорността е, за това да изкоренят това, което е в дъното на това напрежение. Иракското правителство трябва да модерира, като избягва крайни думи и крайни действия. Трагична последствие също са и хуманитарните условия. Общо 2 милиона иракчани трябва да избягат от дома си прогонени са от дома си. Европейския съюз изключително се тревожи от развитието на тази хуманитарна криза и огромния екзодус на гражданско население, както и провеждането на бойни действия. Европейската комисия посредством ЕКО отдели 12 милиона евро за хуманитарна помощ. Става дума за фондове, които са за сирийци, иракчани, които са прогонени от дома си. Освен това, Европейския съюз координира своите действия с други международни агенции, донори и трябва да кажа, че службите на Европейския съюз, международните агенции полагат много усилия в едни изключително сложни местни условия, които се дължат на разпръскването на хората без дом, разселената група, групи. Постоянно актуализираме информацията, с която разполагаме и реагираме спрямо обстоятелствата. Едно друго последствие от тази огромна криза в Ирак е свързана с региона Кюрдистан. Последните седмици Иракския Кюргистан едностранно заяви, че смята да проведе референдум за независимост през есента. Искам да подчертая, че Кюрдистан, Иракския Кюрдистан е един модел за стабилност в целия регион и е бил е, постоянен е, адресат в диалога с международната общност. Това сътрудничество би трябвало да продължи. Така или иначе, едностранни движения за независимост не помагат за преодоляване на кризата в Ирак. Те могат да представляват проблем дори за самия Кюрдистан. Поканихме всички страни, за да търсим решение – и на този проблем, както и други проблеми, свързани с Конституцията на Ирак. Ако се приложи напълно тази Конституция, бихме могли да дадем отговор на много от обвиненията, които прави Кюрдистан. Това, което започна в Ирак преди 10 години, което винаги е бил подкрепен от Европейския съюз, е нещо много сложно, независимо от е, многото неща, които сме чули през годините и перспективата за един Ирак, който най-вече е успял да тръгне по пътя на промените, наскоро забелязахме също и положителни сигнали. На 30 април 60% от хората отидаха да гласуват, независимо от трудните условия и сигурността или липсата на такава. Изпратихме една мисия, която да наблюдава изборния процес и да ни а, е, докладва. Заключенията на експертите, независимо от различни проблеми, най-вече свързани с а, е, определени сунити, които не са могли да получат право на глас поради насилие, та, да, независимо от тези проблеми, които няма да скриваме, провеждането на изборите е било добро. Няколко седмици преди е, възстането на суниците беше това е, гласуване и това показва, че народа иска мир и разбирателство. Нещо друго, което е голямо предизвикателство сега, е капацитета на местните лидери, които са умерени, да продължават с една мирна политика. И ето това е посланието, което отправихме последните седмици. Сформирането в кратък срок на ново правителство след изборите от 30 април. Това е приоритетен въпрос избирането на председател на новия съвет на представителите вчера, на, 12, извинете, на 15 юли, е една стъпка в правилната посока. И трябва да бъде избран президент на републиката, за да може да се избере министър-председател и да се направи правителство. Новото правителство трябва да търси диалог с всички общности в Ирак, включително сунитите, които в момента са изключени от политически процес в национален мащаб и за това и сунитите възстанаха. Без приобщаващ подход, без диалог, иракското общество няма да тръгне по пътя на помирението както върховният представител и заместник председател на комисията повтаря многократно, изходът от иракската криза преминава на първо място от едно политическо решение. И основата на това трябва да бъде и една по-голяма сигурност. Вероятно е, че мерките за сигурност, които са прекалено строги, водат до сектар е, разделяне и е, сектарианство. Европейски съюз прави всичко възможно за по-голям политически диалог, както и предприема действия от нашите партня... с своите партньори. Независимо от тежката ситуация по места, Европейски съюз продължава да предоставя подкрепа на Ирак, е, където това е възможно. По-специално сферата на планирането и актуализацията на развитието. Това е всъщност един сигнал за постоянното ангажимент към тази страна и е една съвкупност от действия, които ще направят Ирак по-стабилен, като има по-голяма възможност за управление и като се правят и организират услуги. Тези услуги означават и допълнителна подкрепа за насърчаване на правовата държава. имахме и мисия You Just Lex светлината на новата ситуация около сигурността в Ирак, нашите експерти е, говорят и за действия против тероризма. Борбата срещу тероризма в Ирак трябва да спазва принципите на правата на човека и е, всеобщите, глобалните права на човека. Ние не смятаме, че нарушението на права на човека са някаква цена, която трябва да се плати, за да имаме сигурност. Не. Европейския съюз иска да насърчи сътрудничество между държавите членки по проблема за чуждестранните войни и накрая, господин председателю, почитаеми колеги, Европейския съюз е за подписване на споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и с държави членки от една страна и Република Ирак от друга страна. И насърчава държавите членки, които още не са го направили, да завършат процеса на ратификация на това споразумение за партньорство и сътрудничество. Благодаря господин Делаведова. Започва дебата. Първи оратор е Арно Данжан. Две минути. Благодаря, господин председател. Пробуждането е късно и болезнено. Вижда се, че се активират джихадистите и се е, налага да се приемат мерки срещу бедствието в Ирак, е, е, бедствие в областта на сигурността и политиката в Ирак. В исторически план всичко започна с намесата на американците там, но това не е особено прагматично като коментар в този един момент. Трябва да говорим конструктивно. Положението в Сирия отвлече световното внимание от тежкото положение на нещата в Ирак. Нещата там се е, влушават и то не само в резултат от гражданската война в Сирия. Фалуджа бе окупирана от джихадистите още преди 6 месеца, а нейните... Е, Фалуджа се управлява от иракчани. Правителството на Ирак на практика пожертва някои от сунитските групи в е, войни. И става дума за военни групировки, които са много добре обучени. Днес говорим за подкрепата за иракските власти. Те не трябва да бъде безусловна, трябва да се вземат преди всичките е, особености на ситуацията да се настои да се намери решение, което да включва всички е, части на иракското общество, е, да не се допусне разпад на, на територията. По-настоящем има доста подозрителни отношения, и тук съм любезен в формулировката си, е, между някои сунитски групи и някои групи организации в Персийския залив. Не забравяйте, че беше им, че един френски джихадист, един ермуш, беше отговорен за атаката на 24 май. Е, и тук изразявам съблезнованията си към е, близките на пострадалите. Ана Гомеш, 3 минути. Правда, декадаш диопсан е Ирак едва се възстановява от години потисничество от страна на, на Садам Хюсейн и сега се връща отново назад, защото терористичните сили на ИСИС напредват от Сирия и се опитват да обявят ислямска държава в Ирак и Леванте. В други е, страни в региона също са застрашени. Е, политиката на правителството на Малики е, допринесе за развитието на нещата в тази посока, тъй като отказа да вземе предвид исканията на сунитските общности и на други мълцинства. кървавите мерки срещу протестите на сунитите, основно наложени от страна на шиити, допринесоха за влушаването на нещата. И правителството на Малики започва вече да губи подкрепа дори от своите хора всички основни действащи лица, включително Съединените щати, ООН и Европейския съюз, трябва да насърчат е, развитието на един стабилен и обединен Ирак. Изборите могат да доведат до правителство на националното спасение, стига да са представени в тях всички мълсинства и то с цел да се постигне национално помирение и основни услуги за всички. Европейския съюз не може да продължи да се въздържа от позиция по случващото се в региона, защото тук говорим за война, която се разпространява в целия регион. Е, трябва да се работи и с Турция, която трябва да си сътрудничи с останалите регионални сили. Страните от Персийския залив също трябва да участват, защото трябва да се настои те да, да спрат да подкрепят е, военната економика. Има Хиляди вътрешно разселени лица и бежанци. Европейския съюз трябва да си сътрудничи с Ирак за борба с тероризма и за поддържане на принципа на върховенството на закона. Не е изненадващо, че Кюрдистан иска да се измъкна всичко това, защото кюрдистанските територии продължават да са пример за добро развитие на част от тази страна. Каквито и да било едностранни движения за независимост, дори те да са мирни, заплашват стабилността в региона. Трябва да се намери и решение за Кюрдистан, който продължава да е част от Ирак. И накрая, господин председател, войната в Сирия и опасността от е, дезинтеграция на Ирак поради терористични действия означава, че има и много европейски граждани, които са там и които са заплашени. Трябва а, е, е, действително да направим всичко възможно да се избегнат а, е, трагедии, като тази в Еврейския музей в Брюксел. Госпожо Гомеш, приемате ли въпрос с синя карта? Секунди. Accenda il microfono. Включете микрофона. je voulais simplement attirer l'attention de cette assemblée sur les paradoxes. Исках само да обърна внимание на всички тук на въпросите повдигнати от преждеговорившите, които говорят, че е много тежко това, че има междурелигиозни различия в Иран, но не споменават нищо за е, Либия, въпреки, че там виждаме подобна ситуация, страната се разпада на племенни общности. Трябва да направите въпрос, искам да ви припомня, а не да правите цяло изказване. Няма микрофон за ораторката. Il microfono, prego. Vous n'avez pas raison. Il ne faut pas comparer les deux situations. Това не е вярно. Това са две ситуации, които не могат да се сравняват. Има някои общи елементи, но само това. Бях в Либия, бях в Бенгази по време на войната и видях, че международната общност подкрепеше народа на Либия, който се бореше срещу един а, диктатор. Не можем да говорим за сравнение тук. Станок. две минути. Чел, станах две минути и половина. Господин председател, Нориан Малки стана премьер през 2006 година и от тогава насам той експлуатира напрежението между групировките в собствена полза. Неговият режим, който има парламентарно от изборите насам, сам, Е, прави политиката с Иран е, част от неговите амбиции за хегемония в е, региона. Младсенството в Иракския запад е дискриминирано, мнозина са убити, преследвани и така нататък. По този начин е, Багдад е, тласка отчаяното сунитско е, мнозинство да сключва алианси, с които да се бори срещу силите на правителството. През това време Кюрдистан се бори за демокрация и просперитет в момента е застрашена териториалната цялост на Ирак. Джихадските е, терористи нахлуват от съседна Сирия, от конфликта там. Те са изцяло военно екипирани и са добре финансирани. Те налагат варварска форма на законите на шарията върху населението, в това число и върху християните. Европейски съюз се раз... гражданите на Европейския съюз са изправени пред сериозни заплахи, опитвайки се да се върнат от дома. кюртската а, армия постигнаха успехи в защитата на нефтените полета на а, Киркук а, и при осигуряване на сигурността в кюртските региони. Кюрдистан обяви референдум за независимост, едностранна независимост. била ме обещано през 1920 година такава независимост. Благодаря. Благодаря, господин Танък. Има реплика към вас. Ще приемете ли реплика? Но, лей да се... Не, приемате ли или не приемате? Но, депенде да ки. А че... Не, не зависи от кого е. Зависи дали приемате въпроса, а не от кого е. Бе, ба, бе, не, май, волю sapere... да... Хубаво, но искам да знам от кого. От Джонатан Арно. 30 секунди за въпрос. No, questo è il regolamento, mi scusi. Какъв е регламента, съжалявам. UK government and others took action to remove Saddam Hussein and we were given confusing messages. Ви давате е, противоречиви е, изявления. Съг, съгласен ли сте, че е, администрацията не действа по правилния начин? Е, е, не сте ли съгласен, че не трябва да има военна намеса, освен ако тя няма ясни цели? Съгласен съм, че правителството по онова време и хора като мен, които подкрепиха войната, биха могли да възприемат по-различно поведение, но интервенцията в Ирак, която преследваше добри цели, по-късно прерасна в хаос и постигна точно обратното. И отново има реплика към вас, приемате ли я? Първи път на 15 години, когато човека на председателското място не съобщава кой пита, кой дава тази реплика. Мога да питам кой подава репликата. Погледнете си правилника. Приемате ли репликата или не я приемате? Все още смятам принципно, че вие сте първия председател, който не позволява да се пита. Добре, не приемате тогава репликата и няма да я чуем. Продължаваме нататък. Има думата госпожа Шаки, две минути. Господин председател, колеги, събитията в Ирак и в Близкия изток са изключително безпокоително, но тази ситуация не е изненадваща, не е възникна от нищото. В Сирия отдавна има война, която а, отравя обстановката в а, а, региона. Иракското правителство не работи за плурализма в държавата етласка тласка страната към нестабилност от економическо и социално общество. нелегитимните искания на а, а, халифата и а, искането за налагане на законите на шарията са против а, а, законите на хуманизма и човешките права. За цялостната ситуация в Ирак се нуждаем от политическо решение. Трябва да а, уважаваме суверенитета на а, Ирак. Поведението на кюрдите е разбираемо, но то би могло да допринесе за увеличаване на експлозивността на а, ситуацията има много бойци а, от а, Европа, такива, които набират а, бойци. Не бива да подценяваме тази ситуация. Европейските държави трябва да се сътрудничат, трябва да има ясна стратегия за сигурност, за да може да противодействаме на а, тази идеология. Трябва да си сътрудничим също така а, и с Турция, през където много хора влизат в Сирия а, и в а, Ирак като цяло. Трябва да се работи за по-устойчиво политика в Близкия изток. Благодаря. Има реплика към вас, госпожо Шаке. Приемате ли я? Приемате ли? Лейно non preme Ако не натиснете копчето, аз не чувам. <laughs> Председателю, благодаря ви Включен е микрофона ми сега и с удоволствие ще разбера кой задава въпроса в тази реплика. Есерич. Доманда. Въпрос. Благодаря ви за коража да приемате този въпрос. Е, интересно ми беше да ви слушам. Съгласна ли сте с мен, че най-добрият начин да се спрат проблеми от такъв характер е да се направи така, че Европейския съюз и държавите в него да не се намесват? и да не водят политика на намеса в държави, където не има е място да бъдат и да не се пращат изобщо войници, освен ако няма някаква изключителна причина. Уважаеми колега, мисля, че светът не е само в черно и бяло и не можем да наложим един кълъп на всички. Европа трябва да играе като глобален играч, според мен за да отговори на предизвикателствата, независимо дали това е нарушаване правата на човека или други видове кризи, които виждаме в Близкия изток, особено сега. Смятам, че Европейския съюз трябва да бъде лидер посредством дипломатически усилия, посредством работата си с партньори с като Турция, за да се спре насилствения тероризъм или набирането на войници в нашето общество, които преминават през Турция, отиват в Сирия и Ирак. Има много стъпки, които можем да предприемем преди военна намеса, но знаем, от лош опит, че света понякога има нужда не само от мека сила, но и от твърда ръка. Благодаря. Господин Коузу Пермуи за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Онези, които обичат безнаказаността, нямат памет. Онези, които имат памет, обаче знаят, че положението в Ирак не е природно бедствие. Има предистория всичко това. На Азорската среща се стигна до първия геноцид на 21 век. Един милиона мъртви в Ирак на тази среща господин Барозо всъщност бе домакин на тази среща на най-високо ниво. Не мисля, че той е виновен за последствията, но има престъпления на агресия, извършени там. Една държава, която е нестабилна, с етническо насилие, едно правителство, което използва националната армия като милиция, която да разделя хората. Трябва да спрем на месата на близки и далечни страни. И на месата на Европейския съюз за възпиране на тероризма. Трябва да се организира конференция под егидата на ОНЕ, така щото народа на Ирак да приеме една нова конституция за страната си. Целият иракски народ, без да има дискриминация по какъвто и да е признак. Иракския народ трябва да реши как да използва ресурсите си. Той принадлеж... те принадлежат само на него. И само така можем да постигнем до РИД. Приемате ли въпрос, казва председателя, и към вас има въпрос. Приемате ли го? Приемам. Ана Гоме ще ви попита. Е, е я е, Да, говорихте за паметта. Защо се връщате обаче само до 2003 година? Аз заклемих тогава това, което се случи. Ще не отидете по-назад? Защо не отидете във времената на Садам Хюсейн? Или мислите, че Садам Хюсейн беше демократи, а не ужасен тиранин на иракския народ? Трябва да ви кажа, че това е много свързано и с това, което се случи сега, случва сега. Затова има такова разделение, затова има такова насилие. Всичко се породи отвътре в страната. Не е всичко породено само от вън и от външни сили. Проблема de ustedes que tiene una memoria muy selectiva. Проблемът всъщност е, че имате много селективна памет. Моята памет не е селективна. Аз трябва да ви кажа, че си спомням дори Британската империя и нейния империализъм. И какво направи Британската империя там и колониализма. Всичко, кое идва от там. Така че цитирах 2003-та. Но разбира се, че всичко се дължи на случилото се по-рано. Трябва да ви кажа, че нямам памет като вашата, защото ми споменавате само Садам Хусейн. Имаме над 100 хиляди е, европейци, които са отишли там, да се бият. И аз имам близък в Ирак, който бе убит. На вас може да не ви харесва, но нещата стоят така. Благодаря. Ален Смес има думата за две минути и половина. Uh, uh, Благодаря, господин председател, както и много други колеги. Когато говорим за Ирак, за мен това е много емоционална тема. Аз изпомням как марширувах по улиците на Глазго в шествието против войната в Ирак под надслов не от мое име. Гласно не в Централен Северен Ирак има милион и 200 хиляди вътрешно разселени лица. Е, в цял Ирак има 1 милион и половина е, хора, нуждащи се от спешна хуманитарна помощ. Е, в Европейския съюз трябва добре да си спомним как се стига до тук. Всички, които са отговорни за това, трябва да бъдат държани отговорни. И трябва да се направи всичко възможно, за да се сложи край на този кошмар. И тук искам да, спра три основни, да спомня три основни неща. Ролята на кюрите, е, ролята на Сирия и ролята на страните от Персийския залив. Е, надявам се, че ще работим възможно най-конструктивното. Що се отнесе до ролята на кюрдите, мотив F от преамбила, знаем, е, че те се опитаха да завладеят допълнителна територия и има вплетен на критика в текста. Има много беженци, които са получили е, грижи от военните групи. Настоява се да се изиска от всички участници е, да работят по приобщаващ начин, т.е. да бъдат включени всички в политическия процес на решаването на съдбата на кюрдите в северната част на страната. По точка 8 и 9 призоваваме международната общност да се включи в регионалния диалог и настояваме всички политически партии в Ирак така както са активни в конфликта, който тече в момента, да бъдат активни участници в неговото решаване. Можем да помогнем на хората в Ирак да излязат от този кошмар. Благодаря, господин Карвар. Три минути. Господин председател, Ирак плаща огромната цена на зле премерените намеси от страна на западния свят. Това е пълен, пълен, пълен скандал. Още преди 100 години се разбута гнездото на усите и още не са се успокоили нещата там. Вярвам, че втората война в Персийския залив бе водена за победа, а не с каквито да било други цели, както сега се обявява. Това е най-големия провал на световната е, външна политика в последните години. Сунитската армия натрупа множество, е, натрупа голям опит. Това доведе много бързо до създаване на военни групировки, които сега а, станаха част от ИСИС или ам, съюзниците на това движение. Алмалики се оказа неспособен да ръководи държавата и доверието, което му гласуваха западните лидери, се оказа погрешно. Светът е сътил да и се моли. Само това му остава. Във вестниците се е, казва, че има 15 000 британски мисиомани, които са се включили в редиците на ИДИЛ. Миналата година се Получих оплаквания, че не се събират данни за пътниците в придвижващи се в Европейския съюз, а това са данни, които биха могли да помогнат за проследяването на терористична заплаха. 400 милиона долара са средствата на Организацията за Ислямска държава в Ирак и Сирия на най-голямата, най-добре финансирана терористична организация в света. Мерките не могат да се вземат само страна на ООН. И Великобритания влезе в войната в Ирак поради зле преценени съображения от страна на Тони Блеер. 175 британци загинаха там и още много бяха жертва на физически или психически травми, които трябва да носят целия си живот. Благодаря. Благодаря, Марио Бургецио. Има думата за две минути. Благодаря. Впечатляващи неща се казва тук, особено как тези 15 000 мъже са завладели Ирак. Трябва да ви кажа, че всички ние и всички, които се занимават а, с тази ситуация, която чука на портата на Европа, трябва да постави въпроси. Това е пълен провал, пълен провал на политиката с, срещу тероризма. Ние се занимавахме само с Алкади, това беше грешка и всъщност пренебрегнахме огромните възможности, които ислямския фундаментализъм би могъл да има. Защото това е една безкрайна мрежа от организации, които много трудно могат да се контролират. Вътре в тях, както виждате, има 2-3 хиляди войници от Европа. Най-вероятно те ще се върнат у дома си. Ще живеят сред нас. Ще ги намерим сред нас, а може би вече са, в бойна готовност. И това трябва да ни накара да се разтреперим, да се разтрепери Европа, която обаче в своя отговор показва, че една италианска писателка Орнела Фалачи определя по много неблагоприятен начин – Калиф Ал Багдади, който представлява тази огромна заплаха, каза ужасяващи неща. Каза, че не говори само за иракски и сирийски народ. Той иска да обедини всички мусулмани, които са призовани да допринесат активно към джихада. С, рели... с религиозни послания за завладяването на Рим. Явно геополитически цели има той. Християнската християнската цивилизация се символизира с Рим. Един ясен сигнал, че Европа е слаба, Европа е сляпа и не разбира. И само тя не разбира. Вече няма териториални граници. Целият свят е в джихад. Що се отнася до нашата Европа, като за тях това е едно място, което те трябва да покорят, трябва да завладеят, трябва да разберем, че сме пред огромно предизвикателство. Благодаря. Благодаря, господин Тоне Келам, за две минути. Грация, миле, Благодаря, господин председател. Европа се сблъсква с сериозна екзистенциална криза и технически е, сери... е, е заплашена. Нейната територия е заплашена. Как е възможно някои групи терористи да могат да вземат контрол върху голяма част от една толкова голяма страна, само в рамките на няколко седмици. Голяма част от отговорността е в ръцете на иракското правителство. Иракското правителство не успя да създаде коалиция през последните месеци. Коалиция, която да обхване всички в иракското общество. Вместо това, сунитската общност се маргинализира. Това стана изключително е, кюрдите, е, които не получиха е, някакво смислено участие се и не могат да разчитат на подкрепа от страна на държавата. В резултат на това подкрепата за Малики в северната част на страната значително спадна, нещо, което доведе до сериозна туристична заплаха. Едно възможно решение тук е да се формира ново правителство на националното помирение, в което да участват умерените сунити и кюрдските лидери. Европейския съюз трябва да окаже натиск върху иракските лидери да постигнат това на всяка цена. Трябва да се предостави повече хуманитарна помощ, по-голяма от наскоро увеличените вече на 12 милиона средства. Полови милион са беженците, 86% от тях им, са, имат крайна нужда от жилища и помощ. Безпокоя се и за бъдещето на християнските общности в Ирак, които за 9 години е, намаляха с 2 трети. Повече от 300 000 души продължават да се сблъскват с постоянно преследване. Това са християни, които не търсят насилие. Предоставянето на грижа и здравеопазване за хората в нужда е необходимо. В наш общ, в наш общ интерес е да им помогнем. Eh, eh, Има въпрос към вас. Приемате ли въпроса? Чудесно. Давам думата на Едуар Ферон. 3 секунди. Благодаря, господин председател. Изслушах внимателно вашето изказване. Да, действително прав сте, няма само сунити и шиити в Ирак, има и християни, християни, които забравяме, християни, които трябва да избират между своето достоинство и екзекуцията. И моят въпрос е следният. Християните разполагат ли все още с правото да живеят в Близкия изток? Това е въпросът ми. Благодаря ви много за въпрос. Аз бих задал същия въпрос. Споделям вашата тревога за християните в региона и за това какво ще се случи с тях. Е, Ричард. Благодаря, Ричард Хаует. Три минути. Благодаря. Благодаря, господин председател. Започвам самото начало с голямото си безпокойство за ескалирането на насилието и влушаване на положението в Ирак. ООН казва, че има над 1 милиона и 200 хиляди вътрешно разселени лица в Северен Ирак. За това са необходими тези 7 милиона евро, които Европейската комисия дава за хуманитарна помощ. Има отделни истории за убити а, лица на път за работа. Така можем да разберем насилието, при което са изправени гражданите. Както и президента, и аз призовавам за защита правата на човека и хуманитарното право от всички страни. Human Rights Watch на 12 юли излезе със свой доклад, в който казва, че над 255 затворници са екзекутирани неправомерно. Смъртта в тази страна трябва да спре. Европа трябва да защитава правата и доброто управление в Ирак. И трябва да действа, когато са заплашени тези проблеми. Може да се отдели много време за това, какво се е случило по време на тази криза, но сунитите до сега се чувстват непредставени. Надявам се, че назначаването на Ал Джабури като нов председател на сунитския парламент ще даде възможност на тези хора да се чувстват представени и да ще намали напрежението. Букюрския въпрос трябва да привлечем внимание към напрежението между Бегдад и останалите част, което на 11 юли се влуши, което бяха бойкотирани определени действия на правителството. Бяха прекратени и полетите към Абул. Конфликта в Северен Ирак доведе до това хиляди лица да бягат в съседни територии. Съвсем наскоро бяха ограничен достъпа до сферата и до зоните, където а, има а, бежанци. Amnesty International защитава правата на Танците. Трябва да се защитят правата на хората, които бягат от конфликта. Трябва да се говори с правителството. Иракският народ е, избира собствения си избра, извинете, собствения си ръководител, Ал Малеки. Сега обаче има огромен риск за бъдещето на страната. Европейския парламент призовава да се съсредоточи парламента върху единственото. Насърчаваме най-вече министър-председателя да направи така, че да има едно приобщаващо правителство, което да представлява всички и то да се сформира спешно. Също така има ясна връзка между, връз... между АЯС и Сирийската гражданска война. Трябва да има регионален диалог, за да може проблемите в Близкия изток да бъдат разрешени, включително и тези в Сирия. Трябва да ви кажа, че трябва да приключвате, казва председателката. Мерси. La parole est pour 1 minute 30 за месье Bell. За минута 30 секунди думата има господин Белтер. Благодаря, госпожо председател прави впечатление, че в настоящата резолюция с нито една дума не се споменава ролята на страната кандидатка Турция в конфликта. Бих искал да чуя становище на съвета по този въпрос, по сериозното обвинение, че Турция наскоро е финансирала халифата, купувайки петрол а, от него. А, ИДИЛ на 12 юли завладя най-големия склад за химически оръжия в Ирак сега кюрдите обвиняват Едил, че е използвал срещу тях е, химическо оръжие. Знае ли Турция за тези обвинения? Как ви оценявате ситуацията? Е, в е, всеки случай е много обезпокоителен факт за това, че складовете за химическо оръжие и химически ракети са в ръцете на ИДИЛ. Също така много ни безпокои съдбата на християнската общност, която силно намаля през последните години. Очакват се дела, а не думи. господин Нарта има думата. трябва да се запитаме защо Идил беше в състояние за няколко години да превземе половин а, Ирак и защо успяха да изключат муджахидините. Правителството Нури Алмалики е сатанско правителство. Преди една година говорих, говорихме за Осомос в Никарагуа. Казахме за него, че той е злодей, но той е нашия злодей. Мисля, че наблюдаваме балканизация на този регион. Ирак може да се превърне в един лабиринт, в една непредолима ситуация за целия близък изток. Мисля, че трябва да спрем да говорим за демократични избори в Ирак. Демократични избори няма такова нещо. Трябва да се стремим към национален консенсус, за да не се подкрепя вече тази фикция правителството на Алмелики. Господин Голниш за две минути. Е, е, е, Благодаря, госпожо председател. както преди 40 е, години в Индокитай. Виждаме и тук е, резултат от брилянтната американска политика, този път в Близкия изток. Виждате, изказвам се е, с голямо огорчение, защото тази политика води до едно методично унищожаване на единствената политическа сила, която имаше някаква способност да се противопостави на ислямския фундаментализъм и по-конкретно арабския национализъм. А, всичко това бе свързано с атентатите от 11 септември, в които Ирак нямаше каквато и да било отговорност. След това се каза, че трябва да се унищожават оръжия за масово унищожение. Спомняте си господин Буш, господин Колин Пауър, Павел размахва ръце от трибуната на ООН. След това видяхме на практика извън съдебната екзекуция на Садам Хюсейн, който разбира се не е бил демократ, но по някакъв начин успяваше да удържи една държава а сега виждате какво се случва в конфликтите между сунитите, шиитите и кюрдите с подпълваческата дейност на бойците на Ал-Каида. И е, там се вихрят е, военни групировки, добре обучени с помощта на Съединените щати. Председателката се опитва да прекъсне оратора американците е, продължават да нямат желание да преговарят по какъвто и да било начин с Иран. Госпожа Деланге, две минути. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че имаше нужда от атентат близо до нас в Еврейския музей, за да може да се събудим. Не съм а, съгласна с върховния представител. Международната общност била изненадана от случилото се в Ирак, се каза тук. Достатъчно е да се види това, което се е случило в миналото. Християнското мнозинство от 10% стигна до 1% от населението и продължават атентати на радикални групи. Няма какво да ни изненадва. Имаше обаче нужда от атентат явно, от атентата в Брюксел, за да се събудим имат нужда хората от хуманитарна подкрепа. 5 милиона даваме ние, което ще е чудесно. В Европа трябва да търпим последствията на радикализацията в Сирия и Ирак. Министрите, отговорните лица, миналата седмица започнаха да мислят тази посока. Имаме нужда от регистър в Европол, който да регистрира всички джихадисти, които са в Европа. Един регистр, който не трябва да бъде факултативен, трябва да бъде задължителен. Конструктиви политики партии, етнически групи, ма бесте мен... Трябва да подкрепим умерените сили в а, тези страни. И а, религиозните общности, които са умерени. Християнската общност има свои училища и тя не иска да се разделя тази страна. Там в тези училища на християнската общност се събират различни племена, различни вери и, и хората там а, са пример. От години трябваше да направим много. Трябва да го направим и в Ирак. Всичко, което сме правили и другата. Жопарния има думата за една минута. Благодаря, госпожо е, председател, уважаеми колеги. Тук говорим за една изключително тежка ситуация, спешна ситуация. Става дума за насилие, за религиозни конфликти и религиозна нетолерантност. Е, близо 50% от иракската територия в момента е завладяна от движението за имслямска държава. Трябва да продължим да подпомагаме Исламската държава с хуманитарна помощ и друга помощ, но трябва и политически кораж от страна на Европейския съюз и да а, а, си позволим да кажем това, което в крайна сметка сме написали и в своята резолюция, че е необходимо да се намери едно политическо решение, за да се запази националното единство е, да се запази е, интегритета на територията. И това са много важни точки в е, резолюцията, защото иначе ще видим безкрайна война между сунитите и шиците. Господин Ван Орден, една минута. Благодаря, госпожо председател. Първо се питам защо парламентаристите тук отделят време да дебатират по тази тема нищо ново няма предложено на маста за преговори. Всъщност, парламентаристите тук и това, което казват, те няма да окажат въздействие върху ситуацията. Комисията въобще я няма, за да ни чуе. А те са хората, които имат пари за хуманитарна помощ. Обсъждаме положението в времена, когато Сирия още гори, когато Хамас отново надига глава от Газа. Има терор в Либия, Иран продължава с ядрената си програма. В интерес на демокрацията ни, е, в интерес на сигурността е да има мир в Ирак. Огромни суми сме похарчили, цял милиард от Европейския съюз в Ирак. Но ча, една четвърт от населението на Ирак живее с по-малко 2 долара на ден. Няма водоподаване, електрическата система не работи, независимо от огромните суми. Разбира се, че не искаме е, да се появи нова държава на терористите в този регион. Сега е, армията на Ислямската държава заплашва Багдад. Последната международна конференция за Ирак беше 2003 година. Председателката казва, трябва да приключвате. Не смятате ли, че е крайно време ООН да свика нова конференция, за да се стабилизира економическата, политическа ситуация, преди нещата да излязат от контрол. И може ли да се вгледаме е, в това, за какво са отишли парите ни? La parole est à Madame Bilbao Barandica pour 1 minute 30. Госпожа Бибало за минута и половина. Госпожо председател, съществува един дълбок проблем с социалната справедливост и свободите в Ирак. Затова почти няма никаква надежда от Ирак. Идва само безнадежност стратегията, политиците в региона са такива, че региона се превръща в бура с барута. Мисля, че може да се търси само цялостно решение за проблемите в региона, които е, подхождат към причините, към корените му. В противен случай всичко, което кажем, ще останат празни думи. Необходимо е действително цялостно решение, политическо, социално и економическо решение за Ирак. Кюрдистанското правителство може да бъде подкрепено в неговите усилия да обявят референдум за младсинствата. Това подкрепя нашата политическа група. Надяваме се да може да бъде намерено дългосрочно решение за региона. Междувременно ще подкрепяме региона с дипломатически и хуманитарни е, е, решения. Господин Гжип. Ситуацията в Ирак остава сериозно. Защото заради ислямската държава. Освен това се нарушават човешките права. Хуманитарната ситуация също е много тежка. През февруари, в едно от последните заседания на миналия парламент, също обсъждахме ситуацията в Ирак говорихме за а, изключително критичната вътрешна ситуация в Ирак. Говорихме за християнското младсинство, за вътрешно разселените лица. От тогава насам ситуацията още се влуши. Отношенията между централизираното правителство и кюртското мълцинство също се влушиха. Най-вероятно ще се появи една съвършено нова държава, един иракски Кюрдистан, нещо, което никой не желае. Напрежението между шиитските и сунитските мълцинства се добавя към цялата тази ситуация. Наблюдаваме сериозна конфронтация между двете групи епископите на християнското младсинство е, имат желание да посредничат между двете групи, за да избегнат геноцида и хуманитарната криза. господин Зев Газанан. Благодаря много, госпожо председател. Дискусията, която провеждаме днес, идва в много важен момент за Ирак, който се намира на ръба на пропаста. Виждаме възникването на един ислямски халифат, от друга страна виждаме е, е възникване на нова кюрдска държава. Но въпреки това, Смятам, че Европейския съюз не трябва да се меси с военна сила, защита на която е да била от страните в конфликта. Смятам, че трябва да се окаже натиск върху новото иракско правителство и да се изиска да се изградят новите структури на тази държава. Правителството трябва да вземе предвид интересите и на шиитите, и на сунитите. Само така ще има какъвто и да било шанс за мирно решение. Господин Чернески има думата за една минута. Госпожо председател, дами и господа, основният проблем в Ирак днес е свързан с министър-председателя Малики, който действа като диктатор. Той беше е, в основата на настоящата криза, защото поде репресивна политика срещу част от гражданите на Ирак, особено сунитите, християните и кюргите. Решението очевидно е да се премахне от Малики от е, власт и да се формира правителство на националното единство. Трябва да се е, сложи край на намесата на режима е, от Техеран, защото всъщност Иран се меси в целия е, е, район. И всъщност е, Иран е по-голям отговорник за кризата от Организацията за иракска държава. Ако продължи репресията от страна на Малики, ще продължи и екстремизмът в държавата. Господин Милан Мон има думата. Заповядайте. Благодаря. Преминава се през много сложна криза. Има нов председател на парламента, което е нещо положително. Както чухме обаче днес след обяд, не бива да забравяме, че има риск държавата да се разпадне, благодарение на натиска от ислямската държава и местното напрежение. Парламентът избра нов председател, което е отлично. Така ще се прекрати стагнацията в Ирак от изборите през април. Надявам се да имат правителство, което да представлява различните етнически групи, които искат да разделят Ирак, така че в страната да възцари просперитет. Европейския съюз иска една приобщаваща политика, иска териториална цялост на Ирак. Съветът на министрите го каза на 23 юни. Не искаме раздробяване на страната. ИДИЛ са имплантирани в Сирия и Ирак и работят за разпадането на страната, на целия район, като отделните територии да останат в ръцете на въоръжени групи. Това не е просто терористична група. Това е терористична армия, която е заплаха и на глобално ниво. Трябва да работим с всички държави от региона, за да допринесат те, за да се подкрепи външният, вътрешната извинете, стабилност на страната и нейната цялостност. Не бива да се превръща тази територия в Афганистан на 90-те. Трябва да ви кажа, че има стотици хиляди вътрешно разселени лица. И християнското малцинство, чието присъствие е, наистина е намалено значително. Благодаря председателю. Приемате ли въпрос от господин Алтасен? Да, е, господин Милан, имам два бързи въпроса. Господин Аснар, отговорен ли е за случитото се в Ирак? Смятате ли, че военната намеса, която бе прията от партията на НП, е правилният подход? Смятам, че има различни причини. Причини близки до нас и причини, които са по-далеч от нас. И за съжаление, рисковете е, в крайна сметка се оказаха истина. Благодаря за една минута, господин Пападакис. Την Ελένη τραγικά επικίνδυνη. Господин председател, ситуацията е не само опасна, тя е трагично опасна и това се отнася не само за Ирак, но и за Сирия, Египет и Либия. Става ясно, че политиката, която се води до този момент е, е била погрешна и е довела до настоящата катастрофа. В момента имаме един режим, който дестабилизира региона. Виждаме как се обърна арабската пролет и как се превърна в една дълбока арабска зима, в която загинаха е, много хора. Е, наблюдаваме тежки форми на нарушаване на човешките е, права. Що се отнася до Европейския съюз, ние имаме нужда от единна външна политика, която да почива на факти, а не на пожелание Господин Джамбаски. Уважаема госпожо председателство, уважаеми колеги! идил обяви халифат ислямска държава на територията на половина европа и нейният халиф призова за красоносен поход в името на исляма. радикалният ислямизъм днес е най голямата политическа и военна заплаха за европа и нашата цивилизация идилният обяви джихад свещена война и заплахата е сериозна. това ще е битка за ценности нашите ценности. идил днес се цели в западните балкани поради наличието на големи мюсюлмански общности там. ние живеем в мир с нашите братя българи мюсюлмани и не желаем терористи от идил да веят знамето на халифата нито на наша територия нито другаде в европа. миналата седмица това знаме се вееше при сблъсъци в скопие което ние възприемаме като заплаха за живота здравето и правата на огромната българска общност в македония. идил днес набира своите борци в кардиф боя се че това се случва и в други европейски държави. отделно ужасяващите престъпления срещу човечеството извършени от идил в ирак и сирия ще предизвикат нова бежанска вълна която е непосилно бреме за българската икономика. настоявам парламентът да приеме резолюцията предложена от екr и подписана от мен. настоявам комисията и съветът по линия на фронтекс да подпомогнат гърция италия испания и българя да се справят с новата бежанска вълна от ирак и съседни територии. благодаря fru talman! Jag vill eh, börja med att eh, uttrycka mitt stöd. Благодаря. Искам да изразя подкрепата си за това предложение на парламента, което ще се гласува днес. Споменава се асирийския град Каракуш където църковните камбани призовават хората на служба още 500 години преди да дойде християнството в Швеция. На 25 юни обаче камбаните прозвучаха за нещо друго. Това бе един отчаян вик към хората. Няколко дни по-късно градът бе празен и християни в него вече не живееха семействата, които ще са живели в този град, поколения наред, бяха принудени да оставят всичко зад гърба си. За тях не остана никаква альтернатива, когато дойдоха смъртоносните патрули на Идил. Вече камбани там не бият. За първи път от 1600 години няма служба в църквата в този град. Говори се за нападения срещу църкви, лее се кръв срещ... на християни, е, които биват е, избити от фанатични джихадисти. Пред такъв тип е, ситуация останалата част от света не може да остане пасивна. Трябва да спрем ИДИЛ и трябва да има национално коалиционно правителство. Когато християнски лидери дойдоха тук преди седмица, те също казаха колко е важно да се подкрепи развитието на демокрацията и сигурността. Европейския съюз, държавите членки трябва да помогнат. Положението е такова, че да помагаме всички, независимо от партийната си група. Ето тази резолюция днес е стъпка в тази посока. Но не е достатъчно само едно заклеймяване от страна на Европейския, от, от страна на Европейския парламент. И съвета, и представителя на външни работи трябва да повдигне този въпрос и да го включи в дневния ред. Благодаря сега за една минута, господин Фронт. Uh, lawlessness and incompetent corrupt government, no Имам един а, премьер, който не се съобразява с никакви правила и права и това доведе до настоящата ситуация. В продължение на години международната общност половинчато упражняваше натиск върху правителството, доминирано от шиитите. Вчера беше направено изявление, че Сунит е избран за говорител на иракския парламент. Това може би ще налева да в мелниците на ИДИЛ. Ставаме свидетели на предначертаване на картата на Близкия изток, която ще има последици за всички нас. Нека да не обвиняваме само Съединените щати за тази ситуация. Необходим са спешни действия от страна на Европейския съюз. Госпожа Фортига за една минута. Благодаря, пани Ирак 100... Благодаря много, госпожа председател. Ирак е на ръба на а, гражданска война и пълен разпад. А, и, ИДИС вече е пред портите на Багдад. Правителството е некомпетентно и неговата политика раздели иракската нация. Той е отговорно за кризата. Страданието на християните в страната изисква международни усилия, които да подкрепят диалога между всички общности в Ирак, за да може да се стигне до правителство на помирението. Благодаря. За две минути има думата госпожа Габриел. Отлично произнасяте името ми, е, госпожа председател. Не се безпокойте. Благодаря. Положението в Ирак е, е изключително безпокоящо. Е, част от територията е завладена от терористична групировка. Три неща искам да кажа в тази връзка. Първо трябва да се подчертае, че решението трябва да е политическо. Трябва да бъде взето от политиците онези, които са избрани в Камерата на представителите през април. Ясно е, че днес Ирак няма как да се възстанови без действителен политически и междурелигиозен диалог. Що се отнесе до Европейския съюз, това е втората точка, на която ще се спре, продължаваме да подпомагаме вътрешно разселените лица в Ирак, които са повече от 1 милион и онези милион и половина хора, които имат нужда от спешна хуманитарна помощ. Същевременно сме длъжни да насърчим и диалога в региона. И на трето място, най-важното. Не трябва да се ограничаваме само до хуманитарни мерки. Регионалната динамика в Ирак трябва да бъде непрекъснато наблюдавана. Ако продължава да се разширява ислям, е, ислямската държава, това може да заплаха за целия регион, чак до Йордания. И за това трябва да се вземе предвид и положението а, е, с конфликтите между шиитите, сунитите, арабите и кюрдите. И е добре да има усилия а, на всички нива, а, включително на най-високо ниво, за да може да се намери решение на кризата. Благодаря. Госпожа Пири има думата за една минута. Благодаря. Случващото се в Ирак е изключително тревожно. Насилие, което доведе до това над милиони 200 хиляди души да са вътрешно разселени. Виждат се снимки на масови екзекуции от страна на джихадистите. Това е ужасяващо. Експлозивен е, е момента за целия регион. Важно е иракското правителство, заедно с е, част от населението, да направи една програма за национално помирение. Първата стъпка напред ще бъде и е всъщност избирането на председател на парламента от сунитите. Европейските държави трябва да действат. Младите джихадисти от Европа са все повече. По-добро сътрудничество срещу радикализацията е необходимо и контрол на джихадистите. Благодаря, казва председателката госпожа Манеско за две минути. Благодаря, госпожо председател. В последния момент, последните дни, забелязваме случващото се в Ирак. Има насилие срещу гражданите, е, които са жертви на тероризъм. За съжаление, иракското правителство е, показа, че не може да защитава гражданите си срещу тероризъм. Всяка е, е една подкрепа от чуждестранните съюзници, от Европейския съюз или от другите е, наши приятели, ще направи своето въздействие, само ако самите иракчани се опитат да стабилизират страната си. Сега е трудно а, да пренебрегнем факта, че правителството е проблем, особено а, последното правителство на Ал-Малики. Те всъщност водят една ужасяваща политика, която антагонизира отделните секти и племена, която а, а, е насилие. Европейския съюз иска да помогне с хуманитарна помощ, за да подкрепи Ирак и да се постигне стабилност. Важно е да покажем своята солидарност и да подкрепим Ирак, без да забравяме, че историята показва, че военната интервенция в повечето случаи създава проблеми. Ние сме изправени пред много важен момент за Ирак и за региона. Иракските лидери трябва да разберат, че е необходимо да се преодолеят религиозните различия. Трябва да мислят за общо бъдеще за Ирак. Международната общност може да доведе до мир и стабилност с едно правителство, което а, да включва и сунити, и шиити. Посредством диалог може да се изгради една силна държава в Ирак. Ирак в момента има нужда от ново правителство. Едно правителство, водено от нов министър-председател, което да представлява легитимните интереси на всички иракчани, независимо от етническия им происход и тяхната вярска принадлежност. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Стоянидис за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Позволете ми да добавя нещо към нашата дискусия. Обезпокоителната ситуация в Ирак и Близкия изток би могла да доведе до големи политически промени, дори и в границите на картата. Международната общност се оказа неспособна да се намеси по конструктивен начин в събитията в региона. Това може да засегне сигурността на Европейския съюз и енергийната сигурност в частност. Крайно време е да преосмислим енергийните доставки към а, Европа и да помислим за по-сигурни пътища на доставка. Председателката моля оратора да приключва. сигурното използване на енергийните ресурси в Близкия изток би могло да бъде само в полза на Европа. Благодаря ви. Е, господин Ферейра за една минута. Благодаря, госпожо е, председател. Съединените щати публикуваха една много странна карта, картата на новия близък е, изток, където може и може да видите, че последните събития а, дават вече голямо а, отражение. А, това е отдавна позната метод за дестабилизиране на региони, насърчаване на престъпни падани. Исламската държава в е, Ирак и е, Левант получава е, финансиране за да всява хаос в региона и да пречи на развитието на държавите, които са се развивали стабилно през последните години. Милиони с жертвите. Голяма е хуманитарната криза. Господин Миколадец за една минута. Мерси, мадам ла президент. Rád by som sa vyjadrila я к tejto strašnej situácii, ktorá е в Ирак. Аз също бих искала да взема отношение към ситуацията и да кажа, че тя буди загрижено с нарушаването на човешките права, което наблюдаваме. А, имаме държава от типа на халифата, в която действат законите на шарията. За мен обаче са шокиращи най-вече две неща. На първо място с това, че се води борба срещу братата по вяра, т.е. между сунити и шиити. Тази ситуация буди голямо безпокойство у мен – и води до а, това, че се влушава положението на християните, които живеят тук а, повече от хиляда години, не искат да се местят а, и на, е наше задължение да се борим за тях и да им помогне. Според мен е скандално, че съвета е тук, но комисията не. Господин Етерич има думата. Искам а, е, да призова към голямо внимание. Знам, че Европейския парламент инстинктивно се опитва да направи нещо. Разбирам това, но вече много години, десетилетия положението в Близкия изток става все по-лошо поради намесата на Запада. Моята страна а, е, бе силно посрамена поради лъжите на Тони Блеер. А, е, това е човек а, с кървави ръце. Той е една от основните причини за положението сега. Така че трябва да си извлечем пуките. Не можем а, да се притичаме навсякъде по света. Не можем да излекуваме света. Можем да подпомагаме с хуманитарна помощ, но в интерес на мира призовавам да не се месим. По някой път е по-добре да се зачита националната независимост и хората в страната да бъдат оставени и да направят сами своя избор. Господин Кицос, една минута. Е, Νομίζω ότι το Ιράκ έχει μπει στην τελική φάση της διάλυσης και είναι μια... Благодаря много. Е, стигнахме до последната е, стъпка в разпадането на Ирак. Пътят беше дълъг Имахме много амбиции, надявахме се, че ще може там да се изгради една съвременна демокрация. Е, сега виждаме какво се получи. Хаос. И Европейския съюз има своите отговорности. Ако Европейския съюз не бе толкова колеблив, ако имаше действителна обща външна политика, ако имаше действителна обща политика за сигурност, нямаше да се поколебаем да се намесим там, където това е необходимо. И трябва да се има предвид, че кризата в Ирак може да доведе до една много тежка енергетична криза, която може да ни струва много скъпо. Да не говорим, че и проблема с беженците е изключително скъп. И тук се оказва, че ислямския фанатизъм, който е, укреп в региона, води до много тежки щети. Повече Европа, по-малко разходи. И това има призив. Господин Глесос, една минута. Господин Глесос.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 Там те изразиха волята на народите, а именно след края на войната да се прекрати колониализм, народите сами да определят съдбата си и да се спазват човешките права. Нека да не си зараваме главите в пясъка. онова, което преди 75 години беше обявено от Великите сили, все още не е осъществено. Има проблем с самоопределенето на народите, с самоопределенето на кюрдите, е, например. Ирландия все още няма пълна независимост. Имаме проблеми с баските, с каталунците е, и така нататък. Има множество проблеми, които трябва да решавам. С това приключват спонтанните изказвания. Господин Делаведова има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички депутати, които се изказаха в настоящата дискусия бяха задълбочени изказвания, честни изказвания. Европейският съюз обръща вниманието, което вие поискахте към темата. Ирак бе обсъден на 24 юни на съвета на външните министри. Имаме заключения, нова дискусия е предвидена по Ирак през идната седмица, пак съвет на министрите по външни работи 22 юли. Сред темите, които вие повдигнахте и които наистина изискват общи усилия. Споменахте интегритета, териториалната цялост и единението на страната. Това са основни елементи за създаването на един просперитет, който да бъде за всички граждани, който да насърчи стабилност в региона на никой не обягва от вниманието драматиката, драмата, която се разиграва в Ирак. В първоначалните и изказвания на госпожа Гомеш и на други се говореше за една подкрепа, която да е свързана с конкретни обещания и едно приобщаващо правителство, една конституция, която да е за всички. Едно правителство, едно управление, което да преведе страната през преходен период към демокрацията. Темата за правата на човека бе спомената в много изказвания. Това е тема, която чисто исторически, но и в а, този случай а, конкретно е в сърцето на вниманието на Съюза. Мнозина от вас а, говориха за свободата на гражданите, свободата на вероисповеданието и най-вече, разбира се, християнските групи в зоната. И поради тази причина е необходимо едно ново иракско правителство, приобщаващо правителство, което да е легитимно. По тази тема, в този план, ние като Европейски съюз ще работим. Исках да отговоря и на два въпроса, които бяха зададени. Едното беше въпроса за химическите оръжия. Източниците и, е, разузнавателните източници казват, че не става дума за е, такива, които могат да бъдат използвани, т.е. оръжия, които да се използват, няма. В момента има и хаос, разбира се, така че трябва да се придържаме към това, което знаем със сигурност. Що се отнася до обвиненията, които бяха направени срещу Турция, е, тъй като това е Турция като държава, която се каза финансира ИДИЛ, трябва да се прави разлика между слухове и факти. Финансиране, което евентуално може би е дошло от частни източници, от радикализирани групи и вече източници правителството. Смятам, че това е, е ясно. Европейския съюз е, работи с е, държавите от залива, за да може да блокира финансирането на ИДИЛ, както и на други терористични групи. И в заключение искам да изреза високата си оценка за отличната работа, извършена от нашата делегация в Багдад, нашите колеги в Ирак, продължават да работят в едни изключително сериозни обстоятелства. Благодаря. Шест предложения за резолюция са получени. Дебатът е закрит. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа на обяд. Съгласно дневния ред, следва изявление на заместник председател на комисията Върховен представител на Съюз по въпросите за външните работи на тема ескалиране на насилието